L'ordine del giorno reca la relazione di Продължаваме с дневния ред. Сега про... ще обсъдим доклада на Серджио Коферати за дългосрочната ангажираност на акционерите декларацията за кооперативното управление. Моля, господин Коферати има думата. Благодаря, господин председателю.